die sitzung ist wieder eröffnet. es folgt nun die erklärung der vizepräsidentin. Откривам заседанието. Следва изявление от страна на заместник-председателя на комисията и върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за положението в Украина. Госпожо комисар,